Okay. Yes, now we can start. So thank you, thank you. можем да започнем. Съжаляваме за закъснението. Но знаете, че имахме проблем с някои от връзките с членовете на парламента, които искат да участват. Вчера гласувахме измененията, получихме резултатите, получили сте информация за резултата. Сега трябва да проверим кворума, За това ви моля да включите бутона Raise Hand, защото ни е необходим кворум от поне 9 души. Имаме този кворум. Чудесно, благодаря ви. Преди да пристъпим към гласуването, искам да дам думата на господин Фракус за две минути. Той ще говори за доклада по годишната ситуация в Турция за 2019. Имате думата. Good morning, Mr. Fragos. Господин Фрагос, Имате думата. Благодаря ви. В окупираните зони в Северен Кипър има европейски граждани, които са лишени от своите права. Европейския съюз трябва да гарантира прилагането на международното право и резолюциите на ООН. Аз считам, че измененията, компромисните изменения изразяват това наше желание и поздравявам всички групи, които допринесоха. Ситуацията в Кавказ ни показва как могат да евалуират замразените конфликти, които не се разрешават. Движенията за експанзия на турската армия също е още едно нарушение на международното право, включително това, което става в Магуста. Мисля, че този доклад излиза в подходящ момент и изразява нашето желание да се подкрепи международното право. Имаме натрупан опит с Турция. Тя непрекъснато отправя все повече заплахи. И както се развива ситуацията, не можем да стоим с скръстени ръце. Трябва да приложим тази резолюция в последната част се говори за резолюцията на Съвета за сигурност на ООН от 2004 година, където се говори за независимостта на Република Кипър и че колонизирането от трети страни са неприемливи актове. Освен това се изисква изпълнението на резолюцията и счита всяка намеса в Кипър – като нарушение на решенията и резолюциите на ООН. Благодаря ви за вашата подкрепа и за вашия примус. Аз съм удовлетворен от постигнатите компромиси. Мисля, че тази резолюция се ползва от максимална подкрепа. Благодаря ви. Сега ще обявя началото на гласуването. Започваме късно, за това ще удължа малко срока до 10 часа за гласуване, така че имате възможност да гласувате до 10 часа. Сега преминаваме към 14 точка от нашия дневен ред, а именно доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман. Ще дам думата на докладчика Гийом от групата на социалистите и демократите. Моля да включите бутона Speak. Много ви благодаря. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Както си изпомняте, омбудсмана представи доклада си на 3 септември. И моят доклад бе готов в началото на октомври. Най-общо, сигурно също си спомняте, че омбудсманът прави 25 години като институция. Имаме и безпредседентна криза. Ние всъщност смятаме, че трябва да похвалим нашия омбудсман – за тази година, защото има 456 изследвания, на жалби, две разследвания по собствена инициатива, 552 разследвания възоснова основа на жалби и 8 по собствена инициатива. Огромна работа е извършена през 2019 година. Голямата част от изследванията са свързани с прозрачността, с достъп до документи и затова в моят доклад първо се говори за прозрачността. Съветът трябва да следва препоръките на омбудсмана, що се отнася до прозрачността, както и достъпа до документи. Проекта за доклад също исти актуализация на а, информацията, за да може това да помогне на работата на нашия омбудсман. Също така призоваваме за междуинституционално споразумение, което да е амбициозно, свързано с регистъра за прозрачността и подчертаваме необходимостта да се приеме решение, което създава регистър, който да е задължителен. Докладът също обрява препоръката на омбудсмана да има твърда позиция, що се отнася за така наречената въртяща се врата или влизане и излизане от комисията към частния сектор – Съответния комисар трябва да направи съответно независимо разследване и да даде необходимите възможности за това. Също така в нейния доклад се говори за процедурите за излизане на пазара. Доклада също говори и за хората с обреждания. В рамките на Европейския съюз омбудсмана е председателствала е, на събитие, което е, отразява точно това. И за това смятаме, че хората с увреждания имат нужда не само от физически достъп, но и интернет достъп. И тя насърчава институциите е, да работят повече в тази посока. Третата ми част е свързана с различните жалби, които са разгледани. Искаме да се действа решително, що се отнася до жалби, свързани с основните права, отстраняване на дискриминацията и равните възможности. Искаме също тя да гарантира прилагането на всички мерки за борба с дискриминацията. Много от проблемите, които са свързани с ЕПСО, а, са се увеличили от 23 на 44. А, доклада всъщност виждаме, че а, е ясно, че искат гражданите да участват в демократичните а, про... решения. Докладът а, също така казва, че е много важно да се работи и с националните омбудсмани. На четвърто място през 2019 година имахме избори. Тогава бе избран нашия омбудсман. И затова предлагам някои подобрения, свързани и с изборите. Те са свързани с статуса, извинете, с статута и правомощията. Искам от съвета да одобри ревизиран статут на омбудсмана, така че нейното, нейният офис да има възможност да налага по-високи стандарти на етично поведение в институциите. Присвояваме и парламента да направи евентуално по-добра възможност за номиниране е, в началото на всеки един законодателен мандат, много по-прозрачен да е този процес, да е еднообразен и последователен. Това са четирите елемента, които исках да развия пред вас. Очаквам вашите изменения, за да приключим нещата по-ясно. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на Адам Коша от НФ. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kedves kollégák, kedves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 разгледа с огромно внимание институциите, особено тези към от съвета, които са свързани с прозрачността и се опита да направи подходящите стъпки, така щото да се помогне на работата на институциите и по-специално на комисията. Силно се надявам, че госпожа омбудсманът ще успее и че европейските институции ще успеят също така да работят по-ефективно и ефикасно е, по един начин, който да помага на гражданите. Но трябва да кажа, че имаше определени елементи, които не видях в е, дейността, която тя е извършила през 19 година. По-специално става дума за прозрачността и обективността. Тя трябваше да спомене тези проблеми, тъй като с тях съществуват, с тези теми съществуват проблеми в институциите. Всички препоръки във връзки с това също. смятам, че това е много важен въпрос и бих искал да и благодаря много за усилията в тази посока. Също така, тъй като тя се опитва да има достъп до различните езици, които трябва да се използват. Трябва да включваме институциите на всички нива, тъй като съответните институции, за които се говори, те трябва да знаят кои са хората с увреждания, да отговарят на техните потребности, да са запознати с съответната технология, за да им помогнат. Аз съм готов на сътрудничество с госпожа омбудсмена и се надявам, че докладът ще бъде ефикасен и ще помогне на омбудсмена в бъдещата и работа. Благодаря ви. Thank you very much. Now... И аз ви благодаря. Сега давам думата на госпожа, госпожа Строгарио. Заповядайте, тя е от Реню. Благодаря ви много, госпожо председател. Надявам се, че ме чувате и ме виждате добре. Да, отлично ви виждаме и чуваме. На първо място искам да поздравя госпожа Гиом за отличния проект от доклад. Той всъщност обхваща всички дейности, които нашият омбудсман е извършил през 19-та година. Моята група приветства по-специално съсредоточаването върху прозрачност и спазването на етични правила – в институциите, както и съсредоточаването върху хората с увреждания и техните права. Вярно е, че е, гледаме доклад от 2019, но в крайна сметка сме 2020 и както посочи и чицата, преди няколко дни бе 25-та годишнина от създаването на службата на Европейския омбудсман и смятам, че трябва да признаем усилията на тази служба, на нейните служители към спазването на прозрачността и отчетността в администрацията на Съюза. Усилията на тази служба са много важни. Аз искам да отправя това послание към тях, не само по отношение на за нас, е депутатите, но най-вече за европейските граждани. Що се отнася до прозрачността и етиката, аз сама от Renew ще направя няколко изменения. Първо за президентствата на съвета. Имаше едно разследване от омбудсмана и то справо върху спонсорството. Имаше оплакване за спонтор, спонсорство на Кока-Кола, събития организирани от румънското председателство. И аз смятам, че има много важно в съвета да се приемат указания за спонсорството германското председателство реши да не ползва спонсорства, което ние приветстваме. Но приемането на указания от съвета бе забавено и трябва да изпратим ясна сигнал, че искаме нещата да се движат, както бе поискано и от омбудсмана. На второ място, що се отнася до така наречените въртящи се врати, имаме нужда от по-ясна, по, е, по позиция. НПО каза, че 99% от исканията а, за минаване към частния сектор на служители на комисията се приемат. Много е важно за това да нямаме формален подход към тези проблеми. Що се отнася до сътрудничеството? На първо място сътрудничество с европейските институции и омбудсмана – и смятам, че има възможност за подобрение. Това ще помогне да се намали продължителността на процедурата. Сътрудничество с Националния омбудсман, Европейската мрежа на регионалните и националните омбудсмани. Съгласна съм с 23-ти параграф на доклада. Наистина може да се направи повече да подкрепим полския, например, омбудсман, който се бори за правовата държава и основните права в своята страна. Има различни ситуации в Европа. Например, в Румъния това е, той се нарича адвокат на хората, но той едва ли може да се каже, че винаги ги защитава. Затова тази мража може да направи повече, за да създаде една култура на добра администрация в държавите членки и трябва да има необходимите ресурси за това и да предоставя по-добър мониторинг на дейността на другите омбудсмани. Благодаря ви и с удоволствие ще работя с вас по тази тема и отново благодаря на докладчицата. Thank you very much. Now um, Благодаря, давам думата на госпожа Алкин. Here we are. Yes. Thank... Ето ме. Много ви благодаря. Благодаря на всички, най-вече на докладчицата за добрия доклад. Е, очаквам, подобно на другите, да продължим работата с вас. Мисля, че можем да се обединим около много важни теми. Слушах Рамона и съм съгласна с нея. Въпросът с прозрачността. Не става само дума за достъп за документи, макар че този достъп е една постоянна битка. Дори регламента 1049 за достъп до документи е отслабен в момента и омбудсманът има повече проблеми. Но трябва да кажа, че нейният доклад е много важен. Той от май 18 та година. Той бе пред голямо мнозинство в парламента през януари 19 година. Ставаше дума за прозрачността в работата на съвета, защото все още, макар че има малки подобрения тук-там, все още не е възможно гражданите да разберат какво прави тяхното правителство в законодателството. Те могат в крайна сметка да видят как се гласуват нещата, но има подготвителна работа, там те не виждат каква е позицията на страните, например, моята страна, Дания, как гласува, какво прави в този съвет, не е ясно. Трябва да има по-бързи действия, макар че от дълъг опит съм запозната, че външните министри никак не обичат прозрачността. И не обичат и парламентаристите, според мен. Те са дипломати, искат при закрити врати да работят, но това не е междуправителствена институция. Ние сме Европейски съюз, това е интегрирано законодателство. Поради тази причина е много важно гражданите да могат да следят случващото се и това отговаря на договорите, които обещават на гражданите да имат възможност за активно участие в процедурата. Максимално прозрачно което означава, че могат да следят и какво прави тяхното правителство, а не само парламента, както може днес. Как може да укрепим това в този доклад? Също искам да спомена едно предложение на парламента да се подобри статута. То бе отхвърлено, разбира се, в съвета преди изборите миналата година, но бих предложила ние от Авко, от петициите, да видим какви са възможностите, да видим какво казват те, че не е приемливо. Някои от тях могат да бъдат подобрени, други не. И тогава вече да искаме възстановяване или обновяване на този статут. Нужни са по-добри инструменти, за да си върши тя работата. А тя работи чудесно. Огромна работа върши. И трябва да направим така, че тя да има всички възможни инструменти, за да продължи да работи и да даде на гражданите на Европа това, от което имат нужда защита най-вече. И накрая Нека да спомена, силно си спомняте доклада и за Frontex. Там тя каза, че човешките права се нарушават по Средиземноморието и предишния ни доклад по собствена инициатива за Frontex беше такъв, защото Цяла Европа е важна. Ако говорим за нашите ценности, за човечеството, то тогава трябва да направим така, че нещата работят добре. Госпожо Алкон, благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на господин Златовски. Много ви моля по две минути. Okay, I will speak uh, от името на господин Слабаков. Той не може да се присъедини, има проблем. Така че това са неговите бележки. Докладът на колегата Гиом, както и доклада на колежката омбудсман е чудесен. Подкрепям борбата на омбудсмана, особено когато се бори с непрозрачни бюрократични практики. Искам да разбера две неща, според мен. Проекто доклада, според мен, не поставя достатъчен фокус върху поведението на комисията. 60% от оплакванията са точно това поведение, поведението на комисията. Несъмнено, това е най-непрозрачната институция в Европейския съюз. Съветът се състои от демократично избрани представители на националните правителства, докато комисията е пълна с хора, за които никой никога не е гласувал. Смятам, че омбудсманът трябва да следи работата на комисията по-тясно и да има е, разследвания по собствена инициатива. Проектът докладът не споменава изобщо факта, че омбудсманът действа най-вече по сигнали на гражданите – а не по собствена инициатива за системни въпроси да извършва изследвания. 2019 година съотношението е 456 към 2. Какви са критериите да се сметне един проблем за систематичен? Не трябва ли да има повече такива разследвания? Аз ще направя изменения, които призовават за повече разследвания от този теб. И накрая приветствам текста на доклада за многоязичието, което да бъде на сайтовете на институциите. Изключително важно е това. Всички езици трябва да бъдат представени, тъй като всички езици са равни. Но ако отворите повечето сайтове, ще видите, че няма как това да бъде видимо. Не можем всички да говорим само английски и френски. Аз лично се радвам, че омбудсманът работи за да се стигне до равенство в този смисъл. Благодаря ви много. Благодаря много. Сега ще дам думата на господин Гергиолис. Thank you very much. Благодаря ви. Първо, искам да благодаря на докладчицата и на омбудсмана за отличната им работа. Позволете ми обаче да се спра и върху случай 276 от 2018 година. Става дума за това как Европейската комисия е подходила към една жалба по производство за установяване на нарушение на общностното право срещу Става въпрос за Гърция и за наименованието на гръцкото кисело мляко. В случая комисията не е дала отговор. Имало е също така и забавяне при разглеждането на жалбата по това производство която е била основателна. По оценки на Федерацията на гръцките млекопроизводители през 2016 година оборотът от незаконно наименовано гръцко кисело мляко на световния пазар е възлизал на 6 милиарда евро. Какво означава това? Когато става дума за случаи отнасящи се до пазара, подобни забавения дават възможност на определени лица да натрупат състояние. Става въпрос не само за гръцкото кисело мляко и загубите, които претърпяват производителите му. Загуби претърпява и целият пазар. В случая става въпрос за проблеми, свързани с наименованието на происход. Освен това, действията на комисията дават възможности за различни тълкувания, свързани с, с възможността в дългосрочен план гръцкото кисело мляко да получи защитено наименование за происход и географско указание. Благодаря. Госпожа Жданока има думата. Мисс Госпожо Жданока, моля натиснете бутона Speak. while Ms. Danoka is trying to Председателката, докато госпожа Жданока се опитва да се свърже с нас, мога да дам думата на господин Левевра. Виждам, че той е на линия. Hello, Mr. Лефевра. Господин Паскал Левевра, може ли да натиснете бутона Speak, моля? Да, чувате ли ме? Да, чуваме ви и ви виждаме. Euh, Благодаря, госпожо председател. Комисията взе предвид предложението за резолюция и доклада на госпожа Гион и благодари на докладчика за нейната работа. Естествено, искаме да благодарим и на Европейският омбудсман, който от Първото избиране през 2013 година осъществява високо ценена работа и сътрудничи много добре с Европейската комисия. Комисията, както и Европейският омбудсман, обръщат внимание на всичко свързано с прозрачността, особено в този труден период на управлението на COVID-кризата. Това също е, е упоменато в доклада на госпожа Гиом. Проекто доклада и проекто резолюцията подчертават също високата степен на прозрачност, осигурени от съвета и от комисията относно Брекзит. Също се посочва, че са осъществени доста от препоръките, свързани с въртящите се врати при назначенията и се изисква също специфична процедура за избор на генерален секретар, както и се поздравява омбудсмана за достъпността на нейния вебсайт. Съветът и комисията, техните позиции са известни. Има размяна на кореспонденция с парламента. Вие знаете, че се водят дискусии, водят се и преговори с Европейският парламент. Всъщност предстои тяхното стартиране в скоро време. Що се отнася до приемането на доклада и на резолюцията в пленарна зала – Когато това стане, комисията официално ще отговори на Европейския парламент по всички въпроси, които касаят комисията. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Зданока. Госпожа Жданока, чувате ли ме сега? Председателката, да, чуваме ви много добре. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на докладчицата и разбира се и на омбудсмана. Поздравявам госпожа Орели с 25-та годишнина от основаването на службата на Европейския омбудсман. Поздравявам и всички нейни предшественици на поста. Знаем, че Основният проблем се състои в това на омбудсмана да бъдат предоставени подходящи инструменти за изпълнение на функциите му. Трябва също така омбудсманът да разполага с повече възможности, с по-широки правомощия. Затова и помолихме съвета да преодолее задънената улица по процеса на преразглеждане на статута на омбудсмана. Надявам се, че това ще бъдат и акцентите в нашия доклад за дейността на омбудсмана. Председателката благодаря. Накрая давам една минута за изказване на докладчицата госпожа Силви Гион. Oui, tout à fait, en une minute. Да, за една минута искам да благодаря на всички колеги за тяхното участие в изготвянето на доклада, всичко, което се отнася до подобряване на достъпността, господин Коша, разбира се, ще бъде много внимателно проучено. Госпожа Строгар, госпожа Олкен, що се отнася до прозрачността и етиката, особено за въртящите си врати, тук трябва да има повече твърдост. Необходима е повече прозрачност в работата на съвета. Няма не, нещо като, като конкурс за повече прозрачност, но все пак въпросите на прозрачността се вземат предвид и се вижда, че този въпрос фигурира в много от започнатите по собствена инициатива на омбудсмана разследвания. Докладът е за 2019 година. Сигурно 2020 година ще ни донесе и новости и ще ни позволи да постигнем една по-добра култура на обслужване, по-добра прозрачност. Също въпроса за ресурсите, за средствата трябва да бъде разрешен, както посочиха мнозина от вас. Благодаря ви за свършената до тук работа. Благодаря ви много за вашия принос. Благодаря. Сега ще мина на испански. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 15, петиция 0858 от 2017 година, внесена от Ана Лозада с испанско гражданство от името на Асоциацията за двоязично обучение относно отражението за преобладаващото обучение на каталонски език в училище върху семействата, които се местят в района. Имаме връзка с вносителя на петицията. Разполагате с 5 минути, за да изложите своето виждане обсъждане. След това ще дам думата на Европейската комисия и на парламентарните групи. След това вносителката на петицията ще има още 2 минути за заключително изказване. Така че давам ви думата. Добър ден! Искам да благодаря за възможността да говоря пред вашата комисия. Асоциацията за двоедишно обучение през 2018 година се обърна към тази парламентарна комисия с жалба относно обучението на преобладаващо каталунски език, защото това лишава учениците да използват двата официални езика в Каталуния, които са каталунски и испански. И това засяга и граждани на други страни. Днес можем да представим данни за това, че испански е изключен от каталунските училища и това засяга силно учащите се, испаноговорящи и техните семейства. 95% от училищата бяха обхванати в наше проучване и за това трябва да се има предвид какво е ситуацията. Ситуацията е следната. В никое учебно заведение, като испанския, не е работен език. В никой е, езиков проект не се включват. Само 126 учебни центъра предлагат някакъв етап на обучение на начален етап от общо 2214 проучени училища и често избора на предмети на испански с физическо обучение или пластични изкуства. Което означава, че учащите се имат достъп само до един език за тяхното обучение. Това е каталански и това са нулеви, нула часа испански в предучилищна възраст, 2 часа в началното обучение и 3 часа в прогимназиалните и гимназиални класове. Всеки 9 от 10 каталонски ученици започват да изучават испански едва след 7 годишната си възраст. В 99% от публичните центрове се изисква използване изключително на каталански, дори в междуличностните и неформални контакти. Не се позволява използването на испански. Също Комуникацията се осъществява както устно, така и писменно, само на каталански език. Освен това се изпращат документи до родителите изключително на каталански език. Въпреки, че ние сме настоявали това да се промени, няма промяна. Така че онези, които се преместват от други части на Испания в Каталуния, са в дискриминационно отношение и за да могат да осигурят обучението на децата си, тези семейства се отказват понякога да се преместят. Имаме много информация лично предоставена от засегнати семейства и а, за съжаление, нито в специализираните, нито в останалите учебни центрове е възможно обучението на испански език. Две години е, след като сме внесли нашата жалба, имаме е, нови данни. Е, като европейски граждани ние се жалваме от това, че се нарушава член 2 от договора за Европейския съюз, нарушава се върховенството на закона, тъй като това е нещо, което се изисква за администрацията, както в Каталуния, така и в останал част на Испания. Освен това, нарушава се член 3, 3 от договора за Европейския съюз относно недискриминацията. Не се спазва член 21 и 22 от Хартата за основните права а, относно недискриминацията срещу учениците и а, което е в нарушение на културното и езиково многообразие на страната. Освен това се нарушава свободното движение на работещите в Европейския съюз в съответствие с член 45. Знаем, че Европейския съюз е пространство без границ, външни граници, което се, където се гарантира свободното придвижване на стоки, услуги, хора, е, капитали и прочие. Но отказът за обучение на други езици, освен на каталунски в Каталуния, лишава хората от тази свобода на движение. Това също ограничава избора на родителите, когато търсят работа. Това създава също затруднения за пристигане на пазара на труда в Каталуния на специалисти от други части на Съюза. Освен това, се нарушават и правата на децата, особено на тези, които имат по-специални учебни потребности, нарушава се и принципа на езиковото многообразие. Затова ние изискваме да се проучи ситуацията с езиковото, използването на езиците в Каталуния в обучението и също да се види какви са нарушенията, извършени от каталанските и испански власти на правото на Съюза. Благодаря. Давам думата на госпожа Лосо от Европейския, Европейската комисия. Тя е от отдела по образованието. Yes. Good morning, everyone. <clears throat> Добро утро на всички. Ще се изкажа от името на Европейската комисия, като ви представя позицията на комисията по тази петиция. Нека още в самото начало препотвърдя онова, което е записано в писменото ни становище. То съвпада напълно с позицията на комисията. Става дума за испански граждани, които са се преместили в Каталуния и искат децата им да продължат образованието си поне частично на испански. Тук трябва да бъдат взети предвид два елемента. Първо, взаимодействието между официалния език на една национална държава и регионалните й езици. И второ, езикът на който се води обучението в дадена държава, бил той националният език на държавата или регионален език. И двата елемента спадат към компетенциите на държавите членки. Първо, що се отнася до взаимодействието между националните езици и регионалните такива, то трябва да сме наясно, че Европейският съюз няма правомощия по отношение на режима управляващ националните или регионалните езици. Държавите членки разполагат с изключителни компетенции за определянето на статута и режима на използване на националния език и на регионалните езици на своята територия в съзвучие с конституционалния ред на държавите и разпоредбите на международното право. Правомощията, с които разполага Европейският съюз в тази област, се ограничават с предоставяне на подкрепа на държавите членки и допълване на техните действия. Член 3 3 от договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз, изрично задължават Европейския съюз да зачита културното и езиково многообразие на държавите членки. Второ, по въпроса за езика, на който се води обучението в средните училища. Този въпрос спада към сферата на образованието, което от своя страна изцяло спада към компетенциите на държавите членки. Член 165 от договора за функционирането на Европейския съюз предвижда държавите членки да продължат да определят съдържанието на учебния процес и организирането на образователните си системи. Същия този член изрично задължава Европейския съюз да зачита езика езиковото и културното многообразие на държавите членки в образованието. Учебните програми, броят езици, които се използват при обучението, както и третирането на учащите, които не говорят съответния регионален език, са само някои елементи от организирането на образователния процес. Тези елементи спадат изключително към компетенциите на държавите членки. Това въжи и за испанския случай. И тук действията на Европейския съюз се ограничават само с предоставяне на подкрепа подкрепа и допълване на действията на държавите членки. Европейският съюз може да предостави стимули, но не може да хармонизира законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки. Намесата в избора на езика, на който се води учебният процес в дадена държава, би излязло извън рамките на правомощията на Европейския съюз в тази област. Това въжи и за конкретния случай. Нека съвсем накратко се спра и върху законодателната уредба, която цитира вносителката на петицията. Тя се позовава на Испанската конституция, на хартата и на първичното законодателство на Европейския съюз. Що се отнася до Испанската конституция, то е ясно, че прилагането и изпълнението й остават изцяло в рамките на националния правов ред. Европейският съюз не може да предприема действия на ниво съюз по отношение прилагането и изпълнението на Испанската конституция. Що се отнася до хартата, тя не е приложима към всички аналогични хипотези на нарушение на основните права. Съгласно член 51, параграф 1 от хартата, тя задължава държавите членки единствено и само когато прилагат европейското законодателство. Тоест, за да е приложима хартата в определени случаи, то трябва да има разпоредба, отнасяща се до първичното или вторичното законодателство на Европейския съюз, която е пряко приложима към конкретната ситуация. Не е такъв случаят по отношение на тази петиция. От националните компетентни органи, както и от съдилищата, зависи прилагането на основните права в съзвучие с съответния конституционен ред и международните задължения на съответните държави. В заключение, нека кажа, че разбираме, че става дума за неудобство, което се причинява на говорещите испански родители в Каталуния но тъй като Европейският съюз има ограничени правомощия по отношение на избора на езиковия режим за учебния процес, както и за организирането на учебния процес в държавите членки, не виждаме възможност за намеса от страна на съюза. Надявам се, че с това съм била достатъчно ясна. Разбира се, ако има въпроси, ще им отговоря. Благодаря. Сега давам думата на Агнес Еврен от името на НП. госпожа Агнес Еврен. Мис Еврен. Госпожо Еврен. Госпожо Еврен, може, моля да се включите. Bonjour à tous. Чух изказването на комисията. А, наистина е важно това и става дума за отговорността на държавите членки, но също така а, както каза и подавате жалбата, euh, изключително важно е децата да няма такива трудности, когато родителите се местят в Каталуния. Може да се местят временно, може и да не. И изведнъж учениците се оказват ограничени да следват часове и обучение само на каталунски и друг език там не са учили много малко и това води до проблеми с училището. Езиковата политика на Испания днес е, постоянно създава такива проблеми. Испанския като каталонския са официални езици и мисля, че многоязичието трябва да има примат. Както припомни Европейската комисия, това е един от основните ни принципи многоязичието. И опазването му означава и опазването на многоязичието на Каталуния, както и на Испания. И това всъщност дава една възможност за равни възможности на младите хора. Поради всички тези причини и от името на НП ние искаме тази. Ам петиция да остане отворена, да бъде изпратена на съответните комисии, на Комисията по култура, например, Комисията по граждански свободи, както и Комисията по вътрешни работи и права на човек. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Руис Девеса от Социалистите и Демократите. Mr. Ruiz de Vesa? Mr. Ruiz de Vesa, please press speak button. Здравейте! Да, сега чуваме, виждаме. Благодаря, госпожо председател. Благодаря най-напред на вносителят на петицията Аня Лосада както и за направеното изказване. Разбира се, този въпрос заслужава внимание. Радваме се, че можем да ви приветстваме в Комисията по петициите. Благодарим за полаганите усилия. Ние чухме позицията на Европейската комисия. Разбира се, всеки от нас има своите мнения относно двуязичието в Каталония. Но, за съжаление, това е въпрос, който не е в правомощията на Европейския съюз. И както каза представителят на Европейската комисия, нямаме компетентности в областта на образованието и културата. Съгласно а, а, проучванията, които са извършени, не се изпълняват изискванията, свързани с е, езика поне 25% от основните предмети да се предлагат на испански язик. Ако това е така, това е в нарушение на решението. Разбира се, ние не отричаме казаното от Европейската комисия, но трябва да се спазва на върховенството на закона няма механизъм в Европейския съюз, за да се заведе процедура за нарушение на върховенството на закона в този случай от страна на Каталония. Единственото решение е родителите да предприемат мерки срещу учебните заведения, които не спазват действащата нормативна уредба и предлагат по-малко 20% от предметите на испански. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Тум от Обнови Европа. Thank you, Chair. Госпожа Том. Благодаря, госпожо председател. Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Чуваме ви, да. Чудесно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно следих разискванията до тук и наистина съм много разочарована. Първо останах разочарована, когато прочетох тази петиция. Съжалявам, че сега ще направя едно сравнение с моята страна Естония. Естония възстанови независимостта си. Националната ни идентичност продължава да се основава на езика, който говорим. Не сме единствените в света. В случая едно дискриминирано мълцинство се превръща в мнозинство, дискриминиращо всяко друго мълцинство. И мисля, че точно такъв е случая тук, описан в тази петиция. Разочарована останах и когато изслушах представителката на комисията. Според мен не е основателен аргументът, основаващ се на член 51 от Хартата на основните права. Това е аргументът, който се цитира на всяко заседание на комисията по петиции и е пречка, при която се натъкваме в работата си. Реално ни се казва, че не можем да предприемем нищо, но ние не сме длъжностни лица, колеги. Ние сме политици. Като политици сме длъжни да излизаме с политически декларации и да допринасяме за решаването на проблеми. Вече имаме положителен опит с решаването на подобни проблеми в Европейския съюз. В Финландия, например, учебният процес се води без никакви проблеми на фински и на шведски. Имало е проблеми с това преди 100 години, но сега няма. Освен това, Европейският парламент няма компетенции по отношение на въпроси свързани с Беларус или Венецуела, например, но това не означава, че нямаме думата по такива въпроси. Трябва да продължим работата по тази петиция и да положим усилия за намирането на решение. Постижимо е това, според мен. Може би е постижимо на ниво работна група за младсинствата в Европейския парламент. Не може просто да приключим разглеждането на тази петиция единствено на основание, че нямаме компетенции. Става дума за дискриминация. Благодаря, госпожо Том. Давам думата на госпожа Грива от групата на Зелените. Perdonad que se mueve la pantalla otra vez. Ahora. Благодаря, госпожо председател. В э, нашата комисия разглеждаме петиция внесена през 2018 година. Беше ни э, представено проучване, извършвано от асоциацията вносител. Европейската комисия вече каза, че е правомощията на държавите членки да разглеждат всички въпроси, свързани с езика и образованието. На следващо място, каталанското правителство предлага на малкото семейства, които са го поискали, обучение само на един език. Тук няма въпрос за дебатиране. Е, има също и аргументи, които разпространих чрез електронната поща, защото режимът на обучение в училищата на Каталуния, използването на езика е в съответствие с Конституцията на страната. И модела на Каталуния е възприят. Учениците не само могат да завършат своето обучение с същите компетентности, които са необходими както на каталански, така и на испански, но също се обръща внимание на многоязиковото обучение. Тази петиция трябва да бъде закрита днес, тъй като това е идеологически дебат и за това този въпрос само превръща Комисията по петициите в форум за изразяване на национална политика. Благодаря ви. Следващият оратор е от ЕКР. Благодаря. Благодаря на жалбоподателя, която посочва ситуацията, в която се намират хиляди ученици и техните родители, които са се преместили в Каталуния и не могат да гарантират обучението на своите деца. Разбира се, това е в съответствие на Конституцията и на съответният закон на Каталуния. Така че се изпълнят, изпълняват решенията, свързани решенията по този въпрос на Върховния съд на Испания. Но се внасят все повече искания от страна на засегнати в съдилищата. Учениците и родителите имат права. Това не е въпрос на езиков апартейт, както твърдят националистите, а по-скоро признаване на правото на използване на майчиния език за обучение. Затова, според мен, тази петиция трябва да остане отворена и да бъдат предприяти от комисията пети нужните мерки за извършване на детайлно проучване. Забелязвам, че от страна на комисията, както и от страна на някои от изказалите се от политически групи, тук не, въпросът не попада в компетенциите на комисията. Ние говорим а, за, за други а, дискриминирани общности, а, например а, ромската а, общност, така че не трябва да се допуска по идеологически съображения да се закрие тази а, петиция, защото става дума за правата на децата. Това е в самата основа на съществуването на държавата, ако му позволите така да се изразям. Това е тема, която засяга върховенството на закона в Европейския съюз. Затова е Европейският парламент, чрез тази комисия, трябва да остави петицията отворена за да може да се изясни ситуацията и да се защитят правата на учащите се и на техните родители в Каталония. Роса Старас има думата от името на ЕНП. Е. Благодаря, госпожо председател. Най-напред тази петиция внесена от Ана Лозада и от Асамблеята за двоязично обучение беше внесена, когато бях заместник председател на тази комисия. Проведохме дебат. Ситуацията не е ясна. Тази петиция трябва да остане отворена, защото писмото, което получихме, не ни дава никакви отговори. Непрекъснато Продължава да се прилага дискриминацията по отношение на използването на езика. и се позовават на каталонски език, който не решава по никакъв начин този въпрос за дискриминацията. Комисията казва, че няма компетенции в това отношение, но мога да ви кажа, че а, когато се обърне към нашата комисия по петиции един гражданин, а, той е изчерпал всички други възможности за защита срещу дискриминация, например. За това хората се нуждаят от отговор. Те искат да бъдат изслушани, след като са изчерпали всички други възможности. Комисията има права, свързани с недискриминацията, с основните права ние сме политически орган и се нуждаем от отговор, който трябва да бъде даден на Лосада и на Асамблеята за двуезично обучение. Ние трябва да оказваме натиска, трябва да правим това, което винаги сме правили. Комисията казва, че няма компетенции. Що се отнася до откраднатите или отвлечените е, деца, но в крайна сметка беше разгледан този е, въпрос и беше изпратена мисия в Испания. За това нека да сме сериозни, защото в Каталуния е, двуезичието, както се изисква от Конституцията, не съществува. Няма хармония между двата езика. Някои казват, че трябва да се реше въпроса от правителството и че трябва да имаме предвид, че когато има дискриминация, отказ да се обучават децата на един от двата езика, трябва да се решават проблемите един по един. Аз съм от Майорка, аз съм от двуязично семейство, говоря и двата езика, както местния, така и испанския, владея ги както писменно, така и устно. Ще трябва да приключвате, казва. Да, това, което се казва. Затова искам тази петиция да остане отворена и искам да се организира мисия на място, за да се провери дали се изпълняват изискванията. Благодаря ви. Сега давам думата на Майте Ms. Maita, could you please? Ms. Maita, could you please press speak button? Yes. Sí, me escuchan y me ven por Да, сега ви виждаме и чуваме. Аз също съм от общност с два езика – баски и кастилски. Така че аз можех да уча, използвайки и двата езика. Първо на майчения език и след това да използваме двата езика. И съм благодарна за това. И слушах Ана Лусада, аз я познавам, също следя езиковите въпроси, тъй като по професия съм филолог. И всичко, което беше казано, има а, здрав разум, защото а, това е нарушение а, на правовата държава. Националните органи а, имат политически, административен а, капацитет, могат а, да обърнат внимание на този въпрос. Европейската комисия може също да отправя препоръки, когато става дума за чувствителен въпрос, като децата, семействата и когато те се използват от администрация, която действа произволно и дискриминира срещу цели общности. Защото най-важното са децата е, езиковите въпроси се превърнаха от някои в е, догма, е, но прекалено идеологизирани общества създават чудовища. За това трябва да се е, държи на многоязиковото разнообразие и на двуязичието, така че аз предлагам тази петиция да остане отворена и искаме комисията да направи проучване е, да се види дали има е, дискриминация и не, да не се нарушава член 2 от е, договора на Европейския съюз, да се организира мисия на място, за да видят депутатите, че има поле за подобрение. Ние искаме двоязичието да е на лице да бъде реалност в Каталония и родителите да имат най-добрите възможности. И особено децата, които имат затруднения в ученето, да могат да имат достъп до адекватно образование, тъй като децата са най-важното. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Злотовски от ЕКАРЕ. Muchas gracias. Well, you... Много ви благодаря. Да се използва език като форма на репресия е неетично. Всяко едно действие на местните, на централните власти би трябвало да отговаря на Конституцията. Тук ясно имаме пример на дискриминация срещу хора, които трябва да могат да учат на испански и в Каталуния. Мисля, че това е преднамерено действие на регионалните власти. Това е вид репресия, която не помага да се постигне съгласие за бъдещето на този регион. Образованието е една сфера обаче, в която държавите членки, а не регионите, имат ексклюзивна компетентност. Този проблем трябва да бъде разрешен от испанските власти и се надявам, че тази петиция ще бъде добър мотив да се промени този пример на неравно третиране. За това петицията трябва да остане отворена и да наблюдаваме какво се случва. Много ви благодаря. Thank you very much. И аз много ви благодаря. Господин Каняс. Господин Каняс от Обнови Европа има думата. Mr. Kanyas, could you please open, uh, press the speak button? Um, and the camera? Okay, I'm open. Okay, uh, gracias. Uh... Благодаря, госпожа председател. Благодаря на Ана Русада и на нейната асоциация а, за доклада, който е а, унищожителен. Някой казва, че това е идеологически или педагогически дебат. Ако беше педагогически, щеше да стане ясно, че е необходимо двоязиково обучение, но в Каталония има обучение само на един език. Това е въпрос на идеи, за ценности, за принципи. И такъв дебат трябва да се води този модел на образование нарушава основните права на децата, които имат право на обучение на майчения си език. Това нарушава основните права на европейски граждани. И това е идва от администрация, която непрекъснато нарушава закона и съдебните решения, които посочват непрекъснато, че трябва поне 25 процента от учебните предмети трябва да се предлагат на испански е, език. Трябва да се спазват правните норми и съдебните решения. И не бива да се допуска обучение само на един език. Това нарушава основните права на децата, както и върховенството на закона от една администрация, която е поддържавна. Има заведени дела, има съдебни решения, когато родителите се сблъскват в, с такава администрация, те се обръщат към съда. Една от партиите, която е представена в този парламент, обаче не възприема това. Ние имаме пред себе си една неприемлива за 21 век ситуация. Нарушаването на основните права и на върховенството на закона не трябва да се допуска, както изисква този парламент и тази комисия. Затова аз предлагам тази петиция да остане отворена, тъй като става дума за нарушение на върховенството на закона и най-вече правото на учащите се да получат добро образование. Защото данните показват, че испаноговорящите ученици в Каталуния имат два пъти по-низки резултати от техните връзници, говорещи каталонски. Не бива да се допуска подобно използване само на каталонският език, което е в ущърп на испаноговорящите учащи се. Sí que les pediría, ahora voy a dar la palabra ще дам още думата на трема депутати, но ви моля да се ограничите в рамките на по една минута. Gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a la señora. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Лозата, че се яви пред комисията по петициите, която трябва да се запознае с тази драматична ситуация, която описахте. Добре дошла. В Испания ние се борим за основно прави, а именно децата да се обучават на майчения си език, така че това е петиция, която трябва да остане отворена. И вие сте дошла на вярното място, за да настоявате да се обърне внимание на нещо, което се случва на територия на Европейския съюз, където не се спазва върховенството на закона. На месец изказването на комисията показва, че тя не е, е извършила своята работа, а именно да защити върховенството на закона. Ние говорим за нарушаване на основно право на децата и на семействата в Каталуния, така че те да не могат да обучават децата си на собствения език, така че искам да се открие проучване също да се разгледа въпроса в Комисията по културата относно обучението на децата в Каталуния, използването на каталунски език. Следващият оратор госпожа Зданока. Благодаря. Изслушах всички изказвания с голям интерес. Бих искала да поискам всички от тези, които говориха днес за правата на малцинствата, на малцинствени езици, което е записано в Конвенцията на Съвета на Европа за правата на малцинствата, да защитат правата на други хора в Европейския съюз. Например, унгарците в Румъния, словаците в Унгария, корсиканците във Франция, рускоговорившите в Естония, Латвия, в моята страна Латвия, рускоговорившите са над една трета от населението, но правото на образование е, не им е гарантирано. Училищата са само на латвийски вашите колеги в НП, ВКР, говориха за една петиция от Латвия за обучение на роден език. Това е основно право, което е записано в хартата. Решението бе да се прекрати тази петиция за Латвия. Повечето координатори така решиха да се затвори петицията, която дойде от много родители от Латвия. Надявам се това да не стане тук, когато сходни петиции дойдат в нашата комисия, тъй като проблемът не е приключил. Моята позиция е да се защитят правата на децата да бъдат обучавани на майчиния език до 12 годишна възраст децата задължително трябва да учат на майчен език. Затова моля колегите да не упражняват двойни а, стандарти, когато говорят за права на човека. Правата на човека се прилагат към всички. Не става дума само за вашите предпочитания в един случай или това, че не обръщате внимание на друг случай. Нека да бъдем последователни. Благодаря. Благодаря. Последна. Господин Сойто е последният оратор. Той е от НП. Сеньор Zoido, ле vemos, pero no... Виждаме ви, но не ви чуваме. Ме оye? Perfectamente, perfectamente. Сега ви чуваме едно от най-големите наследства на Европейския съюз е езиците и в Испания имаме огромно езиково многообразие. Въпросът се осложнява, когато езика се превръща в оръжие за дискриминация. регионалното правителство на Каталуния, националистическото правителство, прави всичко това вече от години. Идеологизирането на езика стигна твърде далече от медиите до публичната администрация и особено тежък е случай в образованието. Затова искаме като загърбим национализма, да имаме предвид правата на хората, индивидуалните права, особено когато говорим за младсенства, които са обект на дискриминация, както добре описа ситуацията вносителката на петицията Ана Лозада. Трябва да се осигури свобода, културно обогатяване, обучение в училищата. Ние трябва да гарантираме правата на децата и родителите, да могат те да се изразяват и да се обучават на родния си език, особено когато става дума за официален език на национално ниво. Господин Зойдо, моля ви да приключите. Да, приключвам, госпожо председател. Обеден съм, че трябва да проявим солидарност към родителите и децата, които страдат от тази ситуация. Затова предлагам да остане отворена тази петиция и също считам за добра идея да се извърши проучвателно посещение, за да се види по какъв начин се нарушават основни права в Каталуния. Благодаря. Сега отново искам да дам думата на вносителят на петицията, госпожа Лусада. Моля ви да бъдете кратка, защото имаме да разгледаме още една петиция. Благодаря ви. Благодаря отново. Най-напред искам да кажа, че беше казано, че когато се нарушават човешки права, трябва да се има предвид, че това има сериозни последици. Хората не се обръщат към съда обикновено, защото това е дълъг и струваш процес. Но като майка искам да апелирам да се помисли добре какво чувстват родителите и когато се върнат от дома децата ви кажат, че им е казано в училище, че испански могат да използват само в домашна среда, но не в училище, че нашите училища не могат да се обучават на никой от точните специалности на собствения си език защото не се позволява от, техни, от тяхното училище. Освен това, всички проекти, които трябва да предават, могат да ги направят само на каталански. Нашите деца, независимо дали говорят каталонски или испански, трябва да имат равни права да се обучават. Това не е педагогически въпрос, това е и политически въпрос. Затова отново се обръщам към вас с молба за помощ, тъй като става дума за държава членка на Европейския съюз, където се нарушават основни права. Ние сме чукали на всички врати и не сме намерили решение на този толкова тежък проблем. Благодаря ви, благодаря госпожо Лусада. След като изслушахме всички изказали си, носителката на петицията, решаваме да оставим отворена тази петиция. След като изслушахме депутатите, ще поискаме становище от Комисията по културата по въпросите за гарантирането на децата, правата на децата, използвайки два официални езика. Ние ще отправим също писмо до Министерството на образованието на Испания по тази петиция, за да ни обясни да гарантира равнопоставеността на двата езика в Каталония. Много от депутатите поискаха да се реализира посещение в Каталония. Знаете, че координаторите са тези, които могат да вземат подобно решение, когато искаме нови мисии да бъдат одобрени за следваща година, можем да предложим и това след като се обсъди въпроса с координаторите, които трябва да решат дали да се проведе или не подобна мисия. Приключваме по тази петиция. Тя ще остане отворена. Искам само да кажа, като, като европейка има много повече неща, които ни обединяват и езиците трябва да са обединяващ фактор, а, а не разединяващ фактор. Преминаваме към следващата точка, 16-та от дневния ни ред, петиция 1432 от 2016, внесена от Киара Марини с италианско гражданство от името на комитати Ауто Коституити Конто и Пасанте ди Болония относно проекта Пасанте ди Болония. Разполагате с 5 минути това ще дам думата на комисията, след това ще дам думата на всички членове и след това вие ще можете да за две минути да кажете какво мислите. Заповядайте. Добре дошли. Grazie благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Този път в Боландия всъщност е едно шосе в града, което е около 50 метра широко, 13 км и се управлява от концесионера Автострадаре при Италия СПА. Преминава през много през центъра на града на 10 метра от много къщи. Проекта всъщност е от 65 метра увеличава с 16, както и номер, както и броя на автомобили с 180 хиляди. 65 милиона автомобили преминават така през или под прозорците на хората. 40% от емисиите на трафика в Болония идват от това шосе. След като бъде разширен този път, това ще скочи на 50%. Същото дружество го казва. Тези 13 км ще замърсяват като 900 км от общинските пътища. Да се съсредоточава повече за замърсяване от трафик, всъщност е социална несправедливост и нарушава принципа на равно разпределение на екологичните рискове. Ние сме убедени, че реализацията на този път върви срещу намаляването на емисиите, което е предвидено в плана Чист въздух 2020 за региона Емилия-Романия и няма да се постигнат целите от директива 30 от 99 година, както и 50 от 2008. Европейската комисия, която каза, че не е компетентна да излезе с становище, забравя или се прави, че забравя, че в миналото е, винаги е, е говорила за подобряване на въздуха и а, зоните, където се а, гломерират много. Например, има съд, има решение на съда от 19 декември 2012, където съда а, осъжда Италия за това, че нарушава лимита от а, фини частици 2006-2007. След това 2016 година бе изпратено още едно писмо на Италия, отново за превишаване на всички тези частици за 11 градове или зони в този град. Освен това, Европейската агенция за околната среда от години казва, че ние сме на първо място по хората, починали от замърсяване на въздуха и като граждани се питаме как Европейската комисия може да се ограничи с техническо, студено техническа оценка и бюрократична оценка на нашата петиция, като забравя въздействието върху хората. Очевидно е, че да се разшири шосеен път в града всъщност ще даде повече автомобили, повече тирове и ще има по-голямо замърсяване. Няма никакъв смисъл Европейската комисия да оказва, да налага санкции върху Италия за замърсяване на въздуха и след това да каже, че няма компетентности когато се прави проект, който това ще направи. В момента сме в пандемията COVID-19, все повече нарастват научните изследвания, които ясно показват пряката връзка между замърсяването на въздуха, циркулирането на вируса и по-голямата възможност да се заразяват хора които по принцип са изложени на по-голямо атмосферно замърсяване. Забравя ли Европейската комисия този проблем? И накрая, искам от Европейската комисия на базата на принципа на предварителните мерки да се намести, за да защити населението от тези рискове за здравето и е, целият този проект. И след това, уважаеми членове на Европейския парламент, искаме да се излезе с политическа оценка за това, че има постоянно противоречие между думи и факти. Е, тържествени декларации, от а, а, правителства, опазването на околната среда от една страна и от друга страна решението да се разшири а, вътрешен път, което ще наруши чистия въздух. Ние имаме право да дишаме чист въздух едно противоречие. Е това, което ясно бе описано във всички тези, които са против, които са против този проект. Говоря за петъци за бъдеще, борба за съществуване, лега амбиенте и фонда за дивата природа е, ако Европейския съюз иска наистина да има зелена сделка, не може да остане абсолютно небрежен към такива проекти, които са инфраструктурни и ние сме напълно против едно такова изграждане. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Много ви благодаря. И сега давам думата на... Сеньора, си. Клелия Антико. Ам... Clelia Antico, de la comisión, le daría cinco minutos. Gracias. Давам думата на колегата от Европейската комисия за 5 минути. Mrs. Antico, please press speak button. Моля, натиснете бутона, за да ви чуваме. Е, е Благодаря за представената петиция. Благодаря на комисията петиция за това, дава, че дава тази възможност да и представим своята позиция устно за да може да се прилага правото на Европейския съюз за околната среда, трябва да си припомним, че има различни компетентности национални и на ниво съюз. Местните власти са тези, които трябва да прилагат законодателство, докато комисията се съсредоточава върху системни нарушения на правото на съюза. В сферите, които се засягат тази петиция, Имаме процедури за нарушение за качеството на въздуха. Имаме такива, които още са в съда. Имаме процеда за нарушение, за шума и за коректното транспониране на директивата. Става дума за един проект, който трябва да бъде оценен за оценка на въздействие върху околната среда. Това са процедури за нарушения, които са свързани с системни нарушения постоянни решения. И там Европейската комисия може да се намеси. Що се отнася до качеството на въздуха, директивата 50 от 2008 казва, че когато имаме мониторинг, има надвишаване на съответните стойности за замършаване на ПМ10 и така нататък, Държавите членки трябва да предприемат планове за качеството на въздуха. Комисията проверява тези планове дали са приети. за да може въздуха да е в тези лимити, които са записани в директивата и които не са вредни за човешкото здраве. Италия трябва да приеме мерки, за да подобри качеството на въздуха. Съществуването на процедури за нарушение показва, че Европейската комисия знае за всичко това и че се е намесила, за да се реши проблема. След това мерките, които са включени в тези планове за качество на въздуха, с крайна сметка са в ръцете на държавата членка. Комисията може да излезе с препоръки, да бъде за диалог и така нататък, но не може да навлиза по същество в процедурите. Това са някои от елементите, които трябва да бъдат взети предвид, за да може а, да се намесим ефикасност на енергетиката, устойчив трансперт, различни други системи. Всички тези елементи трябва да бъдат включени в този план за качество на въздуха и съответно да включва мерки по тези теми. Те се вземат като решение от държавите членки. В този текст това е идея да се разшири един голям главен път в центъра на Болония – бе направена оценка на въздействие върху околната среда през 17-та година. Идеята на тази оценка е точно да се вземат предвид всички въздействия, които реализирането на един проект може да има върху различните части на околната среда, включително преди да бъде, разбира се, авторизиран проекта. Трябва да участва и обществеността, която трябва да бъде информирана за проекта и да излезе със своите становища. Предвижда също и начини за защита, т.е. възможности за действие, юрисдикционални такива, за да може решенията процедурно да бъдат издържани. Особено, що се отнася до участието на околната среда. И накрая Европейската комисия иска да повтори това, което вече казахме и в писмен вид, че голямата част от проблемите тази петиция са в компетентностите на националната държава. Вземане на мерки, даване в зелена светлина на проекти и така нататък. Тоест, препоръчваме жалпоподавателите да се възползват от вътрешната система, юридическата система на страната, за да могат да действат. И евентуално да блокират, да действат, за да избегнат един такъв проект, който смятат, че ще нанесе щети. Или пък да използват, пак казвам, националната система от юридическите. Благодаря ви за вниманието. Грация, мили. Председателката, благодаря ви. Сега. А, а, а, Давам думата на господин Яр от групата на НП. Хало. Я. Yeah, uh... Здравейте. Добър ден на всички. Съвсем съзнателно искам да задам един въпрос по същество, който занимава както мен, така и вносителя на петицията – не става дума за това дали сме за тази магистрала или не. В изложението на петицията по същество се посочват проблемите с качеството на въздуха в Болония. На второ място се посочват и граничните стойности, предвидени от европейското законодателство. В случая те са надвишени. Възниква следният наивен въпрос – ще се подобри ли качеството на въздуха в резултат от разширяването на тази магистрала? Това е въпросът, който задават вносителите на петицията. На него трябва да отговори Европейската комисия. Държавите членки са длъжни да предприемат мерки, които подобряват качеството на въздуха. Разширяването на тази магистрала ще допринесе ли за подобряването на качеството на въздуха? Това е основният въпрос, по който трябва да работи, на комисия, работи комисията. Трябва да продължим работа по петицията, вносителите и трябва да се възползват от всички средства, с които разполагат на национално равнище. Но независимо от това, все още не сме си отговорили на основния въпрос. Разширяването на тази магистрала ще подобри ли или ще влуши качеството на въздуха? Това е въпросът, който е в основата на тази петиция. Би ли могла комисията поне да помогне на вносителите да отговорят на този въпрос? Благодаря. Благодаря на Петър. Давам думата на господин Злотовски, координатор от групата на ЕКАРЕ. Благодаря ви. инфраструктурните проекти винаги повече или по-малко будят загриженост. Това е нещо естествено. Живещите в съответния район се опасяват от спад в цените на недвижимите имоти, опасяват се от влушаване на качеството на въздуха. Освен това, Подобни проекти изискват и строителна дейност. В момента се намираме в трудна ситуация. Всички държави членки са засегнати от економическата криза. Необходими са инвестиции с цел разкриване на работни места и подобряване качеството на комуникацията. Това е много важно и с оглед на европейската сигурност. Ясно е в случая, че Европейската комисия не е установила никакви проблеми или недостатъци, свързани с този проект. Затова смятам, че трябва да приключим работа по петицията. Благодаря. Председателката благодаря. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. We cannot hear you. Госпожо Еви, не ви чуваме. But... But can you hear me now? Сега чувате ли ме? Да, но връзката ви не е добра. Можем да опитаме. Hey, I'll start again. Добре, ще започна от начало.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 и вносителите на петицията и много граждани на Болония вече от много време насам се противопоставят на този проект, който е погрешен и рисков. Отговарям на въпроса на господин Яр. Този проект няма да реши проблема с качеството на въздуха, дори ще го задълбочи за пореден път. Държа да кажа, че става дума за един от най-замърсените райони в Европа. Вече от години този район е на първо място по броя на преждевременните смъртни случаи в резултат от замърсяване замърсяване на въздуха. Въпросният проект, както каза и вносителят на петицията, ще увеличи броя на преминаващите през района МСП на 180 хиляди дневно. 65 милиона ще са МПС-тата, които ще преминават буквално покрай прозорците на гражданите всяка година в Европа, пък едновременно с това говорим за Зеления пакт, за намаляването с 65% на автомобилния транспорт. А в случая става дума за проект, който няма нищо общо с европейските цели. Както вече ни бе припомнено, е постановено решение на Съда на Европейския съд по отношение на спазването от страна на Италия на директивата за качеството на въздуха. Европейската комисия ще спазва ли изискванията поставени от Европейския съд за граничните стойности на веществата PM10 и n 02 Всъщност тя трябва да изпълнява това решение и не може да излиза в такъв случай с подобни твърдения спрямо вносителите на петицията. Става дума за устойчиво ниво на замърсителите в Болония. Не може Европейската комисия да заявява, че не е компетентна по един проект, който вреди на гражданите. Гражданите не го заслужават. Заслужават обаче в резултат от днешните разисквания Комисията по петиция Европейската комисия категорично да осъдят въпросния проект преди да е прекалено късно. Настоявам да продължим работата по петицията, настоявам Европейската комисия да направи повторна оценка, да изпрати отново писма до националните и местните компетентни органи. До ден днешен органите, въпреки че са били сезирани, не са дали отговор, Председателката Съжалявам, трябва да ви кажа, че не ви преведоха, защото не се чувахте добре, връзката ви беше лоша. Онези от нас тук, които разбират италиански, ви разбраха. Сега давам две минути на вносителя на петицията за заключение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички европейски депутати, които взеха думата. Ще подобри ли този проект качеството на въздуха? Отговорът е не, тъй като в резултат от този проект ще се използват повече автомобилите. Не бива да се обесърчават инвестициите в устойчивата мобилност, но докато автомобилът е в много случаи единственото средство за придвижване, никой няма да инвестира в незамърсяващ устойчив обществен транспорт. нивото на основните замърсители, фините прахови частици и но 2 в резултат от този проект ще се увеличат с 17%. Ще се увеличат, ако се увеличи автомобилният поток. Голям е рискът за силно увеличаване на замърсяването в резултат от този проект. Защо? Защото гражданите в този момент на економическа криза не мислят за смяна на автомобила си по-скоро ще продължат да си използват старите автомобили. Освен това, по този проект не се предвижда приобщаващ елемент по изискванията на Орхуската конвенция и по изискванията на европейските органи. Нека ви дам само един пример. Три пъти се смени изпълнителят на проекта няма никакво участие от страна на обществеността. В момента сме стигнали вече до третия подобен проект. И в рамките на нито един подобен проект гражданите нямаха възможност да изразят мнението си. Как е възможно нещо такова? Моля членовете на комисията по петиции да вземе предвид всичко това. Според нас всички елементи, които изложих до тук, ясно спадат към компетенциите на Европейския съюз. Председателката благодаря. Благодаря на вносителя на петицията. Благодаря на представителката на комисията и на тримата депутати, които участваха в разискванията. Ще продължим работа по петицията. Регионалното правителство на Емилия Романия не отговори на запитването, което отправи нашата комисия. За това отново ще изискаме разяснения от страна на органите на регионално управление в Емилия Романя. След това ще се обърнем към координаторите си с молба да вземат решение. Те трябва да определят дали отговорът, който ще получим от Емилия Романия, ще е достатъчен, за да преустановим работа по петицията или трябва да продължим работа по нея. Благодаря на всички. С това приключихме днешното си заседание. Нека само ви кажа, че следващото ни заседание ще бъде на 10 ноември в 9 часа сутринта. Благодаря ви.